този дълъг дебат. С радост приветствам тук двама правозащитници от Азербайджан Лейла и Ариф Юнус, придружавани от смялата си дъщеря Динара. Нека да ги приветстваме, госпожи и господа, драги колеги. Вероятно си спомняте, че през 2014 година Лея Юнус бе номинирана за наградата Сахаров. Ние се тревожихме много за състоянието и в в затвора ние приложихме всички усилия, така че слава Богу успяхме да допринесем за нейното освобождаване. Радвам се, че след всички изтъпени страдания можем да я приветстваме сред нас. Драги Лела и Ариф, от сърце ви желаем добро здраве и много успехи. Разчитайте в бъдеще на нашата подкрепа за делото за правата на човека. Радваме се, че сте сред нас. Така, а сега давам думата на госпожа Могерини за отговор. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя и да пожелая добре дошли